Uh, Скъпи колеги, добре дошли на учредителното заседание на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. Председателят с изтичащ мандат ще председателства заседанието, така че обявявам заседанието за открито. Както вече знаете, целта на днешното заседание е да изберем председател и до 4 заместник-председатели съгласно правило 204 от правилника. Реда на изборите ще бъде следният. Най-напред ще изберем председател, след което и четиримата заместник председатели. Ще чета и имената на заместниците, които ще участват в гласуването. Бих искал да попитам дали е, ще има някакви е, промени и ако такива има, моля политическите групи да ме уведомят преди да пристъпим към е, гласуване. Господин Кючук ще замени господин Радев, госпожа Спинели, господин Фризогоност. Правилно ли съм разбрал? Добре. В такъв случай преминаваме към избор на председател. Имаме необходимия кворум, защото виждам, че поне една четвърт от членовете на комисията са тук, което означава 7 члена на комисията по правни въпроси. Кой желая да се кандидатира? Госпожа Регнер иска да вземе думата преди това, така ли? Да. Извинявам се, че ви прекъсвам. Просто исках да се извиня, защото господин Гаспара е изпуснал влака си и ще се опита максимално бързо а, да се присъедини към нас. Неговия заместник до 5 минути ще е тук в залата. Така или иначе. Искате да кажете, че трябва да го изчакаме, така ли? Би било много любезно от ваша страна, председателят. Мисля, че можем да продължим. Ами тогава да продължаваме. So, uh, Mr. Foss asks for the... Господин Фос поиска думата. Относно предложението за председател Павел Свобода е предложението на НП. Благодаря ви. Yes. uh, I do accept this приемам неговата кандидатура. Yes. Um, other... Има ли други кандидати? Uh, Някой иска ли да пристъпим към тайно гласуване? Не. В такъв случай бихме могли да изберем председателя с ръкопляскания. Uh, I thank you very much. Благодаря ви, скъпи колеги, за гласуваното доверие. Надявам се, че тази комисия ще остане комисия, в която се работи не само ефективно, но и че ще бъде комисия, в която ще продължим да работим в една приятна атмосфера. Благодаря ви още веднъж. Сега нека да пристъпим към избора на първи заместник председател. So far the list of substitutes. Списъкът на заместниците не е бил променен. Все още имаме кворум. Кой се кандидатира за първи заместник-председател на комисията? Госпожа Регнер. Um, like to... Бих искала да предложа госпожа Лидия Геринг за първи заместник-председател. Благодаря ви, казва председателят. Има ли други кандидати? Не виждам такива. Uh, Госпожо Герингър, вие съгласна ли сте? Благодаря ви. You are a full member of the Вие сте пълноправен член на комисията, попълнила сте декларацията за финансови интереси. Някой изисква ли да преминем към тайно гласуване? Не, нека да приемем кандидатурата с аплодисменти. Uh, Поздравления, госпожо Герингър. Заповядайте тук и займете мястото си. Um, for... Има ли кандидати за поста втори заместник-председател? Господин председател, предлагам Жан-Мари Кавада от името на АОТ. Благодаря за тази, това предложение. Има ли други кандидати? Не виждам. Някой да иска да пристъпим към тайно гласуване. А, господин Кавада, съгласен ли сте? Да. Предполагам, че сте попълнил финансовата си декларацията за финансови интереси. Да, това е едно от условията. Uh, е, okay. Някой ще изиска ли тайно гласуване? Не. В такъв случай нека да приемем да одобрим господин Кавада с ръкопляска. Congratulations, Mr. Kavada. Please... Поздравление, господин Кавада. Моля, заемете мястото си тук на подиум. Uh, now we, we, can, we can proceed with uh, the election of the third uh, vice chair. Можем да продължим с uh, избора на първия заместник председател. Благодаря, господин председател. Искам да на третия. Може кандидатурата на... Само, че не чух името. Е. Госпожа Ферара. Yes. Uh, okay, are there any other nominations? It is not the... Има ли други номинации? Uh, очевидно не. Желая ли някой тайно гласуване? Не. Тогава след като госпожа Ферера също е попълнила е, декларацията за финансов интерес, е, е, можем с акламации да приемем тази номинация. И така, госпожа Ферера бе избрана за трети заместник председател. Можете да вземете мястото си, госпожо. And we have е, the last election. Предстои последният избор на четвърти свестник председател, госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Предлагам госпожа Мади Дълво. Госпожа Дълво, съгласна ли е да бъде номинирана? Вие също сте попълнила декларация за финансови интереси. Така мисля, надявам се най-малкото. Да, всичко е наред. Някакви други номинации няма. Е, тайно гласуване предлага ли се от някой? Не. Акламации отново, ако желаете да изберем госпожа Дълва. И така, госпожо Дълво, е, мога да поканя и вас. Е, поздравления за избора. Ние на практика изпълнихме е, задачата си за днешното учредително заседание. Благодаря на всички колеги и утре ще се видим отново. Не, извинете, не утре, следващата седмица в понеделник е, редовно заседание на нашата комисия. Благодаря ви, закривам заседанието.